на своята родина. Това е един смел журналист и борец за правата на човека. Sí, señora Harms. Eh, al, sobre el asunto. Госпожо Хармс, по темата, по която се изказахте, ще информирам а, депутатите, че председателят на парламента, господин Бузек, е а, изготвил декларация, която ще ви прочета. С голяма тага научихме за смъртта на журналистката отвлечена в Грозни. От името на Европейския парламент искам да изразя нашето съчувствие и съболезнования към семейството и близките на загиналата. Наталия Нестемикова е, беше правозащитник и водещ изследовател, който искаше да изгради мем, мемориал. През 2005 година тя е бил връчен медал Роберт Шуман от групата на Европейска народна партия. В Европейският парламент Ценяхме високо работата и в областта на правата на човека, насърчаването на демократичната отговорност и спазването на върховенството на закона. Призоваваме настойчиво властите на Руската федерация да започнат сериозно разследване за смъртта и да положат максималните усилия, така, щото виновните за смъртта и да бъдат подведени пред отговорност Европейския парламент държи на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека. Ето защо наш дълг е да окажем подкрепа и да изразим солидарност с всички, които се борят за, за тези ценности, така както прави и Наталия Нестеминова. И сега, госпожо Хармс. Председателството е съгласно с вашето предложение да почетем памета с едноминутно мълчание. Bien, señorías, hemos agotado nuestro orden del día. Почитаеми колеги, свършихме с, с изпълнението нашия дневен ред. Протоколът от днешното заседание ще бъде представен на гласуване за, при, за одобрение на следващото заседание. С това прекратяваме заседанието.